Ще ви предупредя за нещо. Ще има проблем с датската кабина. Няма да има превод от, и, от датски. За тези, които ги засяга, искам предварително да ги предупредя. И преминаваме към приемането на дневния ред. Има само една промяна – тя е свързана с точка 7, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Тази точка ще бъде разглеждана през януари месец. Съгласни ли сте? Други въпроси, свързани с дневния ред, няма. Така че дневният ред е прият. Punto 3 del orden de... Точка трета от дневния ред. Протокола от а, заседанието. Ако няма възражения, приемаме, че протоколът е прият. Преминаваме към съобщенията на председателя. Вече ви предупредих а, за датската кабина. Няма други специални въпроси. Минаваме към точка 5. Технически и контролни мерки в Скагерак и изменения на регламент 850-98 и регламент 1342 от 2008. Както знаете, това предложение подлежи на съвместно вземане на решение. Докладчикът е от НП, господин Кун. Днес господин Кун ще ни представи проектостановището, което е изготвил. Така че направо давам думата на господин Кун. Э, Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, когато получихме проекта документа от комисията, проведохме разискване и останах с впечатлението, че има много елементи, които засягат механизмите за контрол по Скагерак, които ще се отразят на общата политика в областта на рибарството през едните години. На този фон, заедно с моите сътрудници и съветите от комисията, помислих какви практически решения можем да открием – особено в тази зона. И днес искам да ви представя предложението. В преамбюл, първа точка, там искаме съвършено ясно да очертаем кой ще вземе активно участие. Дания, Швеция и Норвегия. И споразумението, което изтича през тази година. Норвегия 2012 денонсира това споразумение и това бе основано на предложението на работната група за подобряване на техническите мерки и мерките за контрол. Голяма част от ОУВА там се урежда с обичайните процедури, има много изхвърлена риба. Норвегия има задължение да разтоварва улова. В първи член, 10-11 точка, там имаме по-ясни текстове, за да можем да проследим спрямо кого ще се прилагат тези изисквания и къде се прилага правото на Дания, Швеция и Норвегия. Би трябвало да попадат в обхвата на тези разпоредби и норвежките кораби и държави членки на Европейския съюз, които също извършват улов там. Така че доста сложно възникналото положение – Споразумението е типово споразумение между Европейския съюз и трети страни. Трети член, четвърта точка от преамбила. Там става дума за задължението за разтоварване. Имаше две изключения, предложени от комисията. Едното е там, където има вероятност слова да оживее и а, голямото затруднение е да бъдат сортирани рибите. Аз вече описах условията, които се прилага по отношение изхвърлянето на определени видове риби. Комисията също така ще има и правото да приема делегирани актове по определени видове и при определени условия. Що се отнася до изхвърлянето на улова, имаме и въпрос за квотите 21-22 четвърти член. Комисията предлага целият улов да попада в обхвата на квотите. Това е нещо ново. Ако проследим проучванията, ще видим, че 20 до 30% от улова се изхвърля – това не би създало добър имидж на риболова и според мен изменение 22 е същината на моето предложение. То въвежда задължение за разтоварване на суша на улова. И това трябва да върви а, ръка за ръка с а, въведените изисквания за общия улов. Трябва да имаме яснота какви видове се лавят и каква част от тях се изхвърлят. Тоест, трябва да има и някакъв толеранс съобразно видовете, като херингата, треската. И тогава може да бъде разрешено тези риби да бъдат разтоварвани. Ако са уловени и други видове, то тогава изискването ще е за 5%. Изменение 23-то на пети член. Сега комисията предлага да бъдат използвани уловените млади риби, да бъдат пускани, като се надяваме, че ще оцелеят. Ние смятаме, че този вид разпоредби са доста необичайни за комисията. И след това минаваме на окото на мрежите, член 6, седма точка от преамбюла. Комисията предлага забрана на размери, които са под 320 мм. 32 мм за определени видове улов. Говорим за дънни риби, говорим за промишления улов и всъщност окото на мрежата да е по-малко от 32 мм. праговите стойности съответно могат да бъдат увеличени при това положение до 80%. Онези, които използват такива риболовни приспособления, смятат, че тези 90% изприлагани в миналото спрямо определени видове е твърде високо и за това следва да прилагаме 80%. И сега стигаме до същината на въпроса, именно мерките за контрол и как да бъде осъществявано електронното наблюдение на риболовното усилие. Това е основното в предложението на комисията. 25 до 31 изменение урежда този въпрос. Преди да навляза в подробностите, ще направя общ коментар. Предлага се да се монтират камери за наблюдение на риболовните кораби. Трябва да има ясни правила. Говорим за дистанционното наблюдение, събиране на информация и нейното прехвърляне. Доколкото знам, а, електронното наблюдение се изгражда на сушата, то е в правомощията на органите, компетентните органи, които контролират риболова. А, системата за събиране на информация и прехвърляне на данни всъщност ще бъде изграждана на самите риболовни кораби и те ще препращат информацията на системата за дистанционно наблюдение. Смятам, че това не би трябвало да се въвежда като задължение за риболовците, а по-скоро да има право на избор и да могат да решат дали да монтират тези камери на риболовните кораби. Трябва по някакъв начин да ги стимулираме за това, да им допълваме квотите или да увеличим общия допустим улов. Та, тези а, стимули могат да бъдат предоставени само ако са на лице данни, които да могат да бъдат прехвърлени към системата на суша, РЕМ, която ще бъде управлявана от съответните държави членки по силата на член 3. Ако бъде установено, че са допускани грешки или пък информацията невярна и ако допуснат такива грешки три пъти, то тогава, ако има такова нарушение, би трябвало да могат да се предприемат някакви ответни стъпки. И що се отнася до въпроса за доброволното прилагане на мерките, би трябвало да решим а, кои кораби трябва да бъдат подлагани на такова наблюдение. Каква е дължината на тези кораби? Може би трябва да се предвиди някаква финансова подкрепа за тези кораби, които ще внедряват този вид приспособления, да им се отпуснат 15% от стоиността на уредите. По-нататък в текста се говори за другите мерки за контрол и се споменава, че тези мерки за контрол се явяват допълнително бреме за операторите и искам тук да предложа нещо – което е свързано с въвеждането на автоматизиран контрол. Това са програмни продукти, които са разработени и биха позволили много бързо да се осъществява контрол и да се проследяват видовете риба, които се разтоварват а, такива програми и програмни продукти съществуват и те биха ни позволили да автоматизираме процесите на контрол. Разбира се, това крие някои предимства. Ако бъде внедрена подобна система, по море могат да се правят проверки на улова и компетентните органи в държавите членки ще бъдат в състояние да елиминират е, контрола на суша. И когато има разминаване, то решението може да бъде уредено с отделна процедура и улова може директно да бъде пускан на пазара. може да се дава автоматизирано одобрение за изхвърляне на улова. Скъпи колеги, е, и миналия път е, обсъждахме този въпрос. Някой попита дали трябва да въвеждаме такава сложна процедура от 1 януари 2013. Може ли да въведем процедурата така бързо? Да, нямаме достатъчно време. Ние сме едва в началото на разискванията и споменах това и пред докладчиците в Сянка. Трябва да се запознаем с подробностите по доклада. Нашето усещане е, че този проект документ за технически мерки се нуждае от известно време да озрае в главите ни. Би било прекалено сложно, ако а, уреждаме въпроса за квотите за държавите членки още сега по средата на сезона. Така че от 1 януари 2014 година, според нас е по-добре да бъдат осъществени всички тези мерки, да коригираме всички крайни срокове съобразно този срок. Благодаря на всички сътрудници за помощта, която ни оказаха и се надявам, че ще намерим положително решение на тези затруднения. Госпожа Ловин. Eh, <clears throat> herr eh, Svenska går bra, va? Inte danska. Благодаря, господин председател. Ще говоря шведски, тъй като не мога да говоря датски. Добре, ще говоря шведски. Благодаря много на господин Кун. Наистина, благодаря ви много за свършената работа. Вече няколко пъти разисквахме този въпрос. Според мен има голям напредък, отбелязан в този документ. Искам да направя, да задам въпрос или по-скоро няколко въпроса на комисията. На първо място графика. Струва ми се, че а, комисията продължава да настоява на своето предложение всичко да влезе в сила през 2013 година. Предложението на господин Кун е за 2014 година. Какво е вашето мнение? Смятате ли, че е добре да се предложи като дата 1 юни 2013 година, като средно положение. Каква е позицията на комисията в този смисъл? И също така бих искала да знам как трябва да се подготвят рибарите за тези изменения. Доколкото разбирам, датските и шведските рибари вече имат национални правила за прилагане на тези регламенти. Така че за тях не би било проблем, ако този а, документ влезе в сила от 1 юни или от 1 юли 2013. И още един въпрос. Какво означава изменение, по-скоро член 3? И съображение номер 4, значи член 3, точка 4 Говоря за дерогациите. Разбирам, че трябва да бъдат предвидени дерогации за тези видове, които могат да оцеляват. То, тоест тези, които могат да се изхвърлят в морето и да оживеят. Питам се следното. Какво трябва да направят а, рибарите. Трябва да хвърлят а, във водата мъртвата риба, защото на мен това изключение не ми се струва много ясно. Господин Кун се опита да даде разяснения по този въпрос чрез своето изменение, но смятам, че при всички случаи все още не е много ясно, не е много ясна целта на този член. Какво е намерението? Какво означава казаното тук? Че някой видове трябва да се изхвърлят. Някои видове трябва да бъдат премахнати от а, списъка. М какво се случва с видовете, които не могат да оцеляват? Може би трябва да се спомене някой делегиран акт, за да стане ясно, че няма да бъдат а, рибарите тези, които ще решават а, какво точно да правят в конкретния случай. Но кой ще вземе решение в връзка с адаптирането и прилагането на тези норми. След това, за допълнителните квоти на рибарите, които инсталират това контролно оборудване на своя кораб. Ще се предоставят ли такива допълнителни квоти? Ако да, откъде ще дойдат тези квоти и а, тогава чии квоти ще бъдат намалени, ако ще се дават повече квоти на рибарите, които инсталират а, тези а, съоръжения. И още един принципен въпрос. Ние говорим за един много амбициозен график. Целта е да бъдат а, защитени критичните видове. Може би трябва да се възползваме от случая, за да поддържаме а, квотите, които в момента рибарите имат. Защо да даваме нещо допълнително? А, след като положението е такова, че нивата се запазват а, еднакви. Аз лично не разбирам точно обосновката в връзка с рибните запаси сега сме над устойчивите равнища. Но а ако започнем да говорим за допълнителни квоти, то тогава трябва да предвидим, предвидим различни мерки. И още нещо. Казва се, че а, рибите се предоставят за благотворителни цели, но това какво означава? Създаваме нови пазари. Трябва да се избягва в който не следва да бъде извършван. не ми се струва а, удачно да се предвижда такава възможност. Още нещо свързано с затворените телевизионни системи за наблюдение на борда. Не трябва а, да казваме, че стоиността на тези апарати е прекалено висока. Между 6000 и 9000 евро за кораб е стоиността на тези контролни камери. Нека да не преувеличаваме. Това има въздействие върху рибарите, естествено. Ако трябва да има изхвърляния, при всички случаи тези изхвърляния трябва да бъдат контролирани. Ако има наблюдатели на борда, това не представлява ли намеса в личния живот на рибарите – Ами камерите, камерите също ще бъдат вътре, ще бъдат на борбата и те ще наблюдават а, една публична среда, която в този случай представлява морето. При всички случаи на мен ми се струва добре, че трябва да се наблюдава дейността и да се контролира на тези, които извършват а, дейност в а, публичното пространство, в този случай морето. И последен въпрос, свързан с минималният а, размер за опазване. Господин Кун не го е включил в документа, но когато обсъщахме предложението за Скагерак, коментирахме този въпрос. Говорихме за правилата в Норвегия, в Европейския съюз и един от основните въпроси е минималният размер на уловените риби –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 така че следва да вземаме предвид и възможността за възпроизвеждане на рибите. Не говоря само за мерлузите, говоря и за други рибни видове, за които се предвижда задължителен минимален размер, който е различен в Швеция, в Дания и в Норвегия. Аз знам, че, например, шведските рибари – казват, че тези минимални размери трябва да се увеличат. Защото от търговска гледна точка рибите с по-голям размер са по-интересни. Така че въпросът е, трябва ли да се хармонизират тези минимални размери? Ме ми се струва, че е правилно. Господин Кристенсен каза председателят. Благодаря много, господин председател. Малко съм объркан, защото планирах да изнеса своето изказване на датски. Сега го гледам и ми е трудно да си го превеждам. <clears throat> Чуда се на Изабела. Тя как се изказа на шведски, дали и аз няма да мога, защото те малко си приличат. Не знам дали е възможно да пробваме с преводачите. Добре. Щом не може, съвсем кратко ще се изкажа. Благодаря много на колегата Кун. Той много се е потрудил по своя доклад. Се подкрепям по-голямата част от неговите предложения за изменения. Но ако разгледаме осмо изменение, аз не мога да подкрепя въвеждането на телевизионното наблюдение на доброволен принцип. Според трябва да е задължително. Имам предложение за изменение към член 3, 5, 8, 40 14 и 20. Искам по отношение на член 20 да задам въпрос към, към Европейската комисия. Защо имаме тази гъвкавост всяка година от 20-15-10. Според мен трябва да имаме едни и същи нива, защото, разбира се, за квотите вземаме решение за техния размер. Това... Е Благодаря. Следващия оратор. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Благодаря. На първо място, благодаря на нашия докладчик за прекрасната работа. По мое мнение, има няколко детайла, по които трябва да дебатираме. И то по-задълбочено. За момента говорим за технически мерки в Скагерак. Но това ще окаже влияние върху риболовните практики в целия регион, включително и в Балтийско море. Следователно, смятам, че, а, измене, че а, този регламент ще промени риболовните реалности и в а, други в, води най-вече относно техническите мерки. Така че първият ми въпрос е свързан с индустриалния риболов. Това е много важна дейност в тази част на Европа и има голямо влияние върху състоянието на рибните ресурси. Минималното око на мрежата от 32 мм на мен ми се струва въпрос, по който трябва да говорим по-подробно. Смятам, че би трябвало също така да обърнем внимание на други фактори, които могат да окажат влияние върху риболова. Не знам дали тези 32 мм са най-подходящата техническа мярка. имайки предвид свръхулова на някои ресурси. Знам, че в тази част на Европа по отношение на копърката, херингата, това са видовете, които са най-мигриращи в Балтийско море, в Северно море. Та, тези технически мерки ще окажат най-голямо влияние върху тези два вида. Така че размерът на окото на мрежата няма да, не трябва да бъде единствената техническа мер, мярка, която трябва да вземем предвид. Най-вече относно индустриалния риболов. От а, решенията, които вземем тук, в тази комисия, зависи бъдещето на рибарството. Не само в Северно море, не само в Скагерак, но и в Балтийско море. Някои държави през последните години а, са въвели тази система за, кон... за електронен контрол. И можем да видим, че няма достатъчен контрол върху индустриалния риболов. Данните, с които разполагаме, не са достатъчни. Нямаме достатъчно информация по отношение на происхода на риболовните стопанства, от които идват а, тези видове. Нямаме информация по този въпрос. И друга тема. Не знаем дали данните са надежни по отношение на видовете, които в действителност са обект на улов. Така че нямаме надежни данни по отношение на улова като цяло. Ето защо ще помоля докладчика да обърне повече внимание на този въпрос. Друг въпрос, свързан с индустриалният риболов, най-вече на уловата на копърка, в Северна Европа не служат за потребление от човека. В по-голямата част от тези страни се използват за рибно брашно. И това е един много здравословен продукт. Рибата е здравословен продукт, който идва от чисти води. Така че имам мен ме интересува от програма за насърчаване на потреблението от хората на тези видове. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Като начало, искам да благодаря на господин Кун за неговия проект от доклад и е, за е, това, че с толкова кратко време свърши толкова прекрасна работа. С интерес се запознаваме с предложенията за изменение и трябва да кажа, че споделяме същото мнение по много от поставените въпроси. По някои от измененията е, може би е необходимо да се разбере повече материята в по-голяма дълбочина, за да може да разберем каква е логиката, която води тези изменения, така че имаме нужда от повече информация по някои от тези предложения. Мисля, че ще имаме възможност да поработим в двустранен план с докладчика, за да може да разберем добре същината на неговите предложения. Бих искала сега да коментирам някои от, от моментите поставени в доклада и в дебата. Е, дебата. Единият тези моменти бе за срока. Предлага се 1 януари 2014 година. От името на комисията искам да кажа, че разбира се, ние сме за 2013 година, началото на годината, но трудно можем да си представим въвеждането на забраната за изхвърляне такъв, такъв срок, предвид на процедурата за съвместно вземане на решение. Трябва да се одобри такова едно решение от съвета и от парламента. Това още не е факт и за това би било трудно да се въведе забраната върху изхвърлянето от 1 януари 2013. Но има желание и в парламента, и в съвета да може да се процедира бързо, за да може още през 2013 година да се въведе забраната и тя да влезе в пълна сила от 1 януари 2014. И така, ако може да ускорим процедурата, да можем да приемем в средата на годината, юни, например, съответните актове, то тогава ще възникне въпроса, че това би затруднило както риболовците, така и администрациите да въведат в средата на годината такова изискване. Комисията би искала да се въведе възможно най-скоро забрана за изхвърляне и на практика незабавно след като и двамата законодателни органа на Съюза приемат такова решение, ще може да започнем да говорим за влизане в сила. Ние подкрепяме влизането в сила от края, след края на 2013, просто за да не се а, получи така, че едно въвеждане в средата на годината да доведе до а, смущаване в стопанския цикъл. Що се отнася до някои от другите изменения? Искам да повторя, че предложението за изхвърлянето всъщност тръгва от регионално равнище. Тоест, не искам да, това да се отразява върху общата общата дискусия за забраната на изхвърлянето. Това започна като една дискусия с това какво може да се направи против изхвърлянето именно в този регион. Искам да подчертая, че мерките, които бяха избрани, бяха избрани така, че да отразят мнението на съответните държави и индустрията в дадения регион. И когато говорим за различните измерители правила, като обща размер допустимия улов, размер на окото на мрежата и така нататък, те са конкретни. Не бива да се разглеждат като общи правила, които ще се прилагат в други басейни, морски басейни, когато говорим за налагането в бъдеще на общата забрана върху изхвърлянето. Тук бяха поставени въпроси за средствата на осъществяване на контрола, а именно използването на телевизионни камери. Ясно е, е, че е необходимо да се уважава личния живот, но задължението да се изважда на суша целият улов, улов означава и необходимите за наблюдение методи също да бъдат въведени. И така, методът с, вътре, с затворени телевизионни системи бе предпочетен от много от държавите членки като най-добрата възможност. В комисията, в контекста на реформата, разглеждаме задължението за въвеждане на телевизионните камери не като задължение. Не, то се предлага тук по отношение на забраната в Скагерак, понеже бе предложено от съответните регионални съвети и рибните стопанства този район го определих като най-удачно средство. Така, например, си, когато мислим по отношение на подготовката на забраната на изхвърляне за Балтийско море, телевизионните камери не са посочени, не са предпочетени от регионалният съвет и от държавите членки като предпочитано средство. Т.е. там няма да бъдат задължителни като средство. Но в този регион те бяха избрани като един от най-добрите начини за гарантиране на спазването на забраната за изхвърляне на улова. Изменението, което говори за автоматизирания контрол. Трудно ми е сега да а, да сложа на а, знак на равенство между автоматизирания контрол и телевизионните камери. Това просто е едно от средствата. Това не е автоматично а, равносилно и че можем в последствие, ако има нарушения, да проверим на камерата какво е било записано. Не, камерата се разглежда тук като първата мярка, която ще засече и ще алармира за едно такова нарушение. Едно от основните неща, които разработвахме тези предложения, е, че искаме е, едни и същи мерки да се, предла... да се прилагат е, а, към а, риболовните съдове на Европейския съюз, без, а, когато те извършват риболов в европейски води и други а, правила, които се прилагат от норвежките риболовни съдове в норвежки води. Така беше до сега. Ние бихме искали да изготвим едни общи правила, които се прилагат към всички риболовни съдове в Скагерак, да бъдат еднакви и да се прилагат по един и същи начин. Сега стои въпроса за освобождаването от изискванията относно изхвърлянето а, имаше искане да поясним а, защо има а, предвидени такива освобождавани от изискването. Ще се опитам да обясня логиката, на която се гради предложението на комисията. Необходимо е обаче да разбираме да разберем и по-добре предложението за изменение, на което внася докладчика. И затова ще ви препратя отново към предложението на Европейската комисия. Ние казваме, че има два отчетливо определени случая, в които някои случаи на изхвърляне могат да бъдат приемани. Първо, когато има очевидно много голям процент преживяемост на изхвърлената риба. Това обикновено е така по отношение на определени видове риба или определени риболовни райони. Например, някои от плоските дънни риби, които могат да оцелеят, ако бъдат уловени с определен вид риболовни уреди. И така тези а, риби от вида на калкани, песи и други могат да бъдат изхвърлени а, само ако се изпа, а, са били уловени с определен вид а, риболовен уред. Когато се установи какъв е про... процента преживяемост, тогава можем да а, направим а, такива прогнози и за другите а, видове а, риби а, и риб, и риболовни райони. Втория случай когато е на лице несъразмерни а, практически затруднения. Така, например, когато имаме два а, вида а, риба, които са, а, за, чието изхвърляне е забранено. И а, тези а, представители на тези два вида се а, срещат а, а, в едно количество, което е няколко тона. Тоест, практически е невъзможно да се претърси целият обем уловена риба, за да се намерят тези забранени за изхвърляне екземпляри от другите видове. Тоест, тук има връзка с усилията за опазване на рибните видове или бих се изразила така възможност е, за приемане на такъв вид изхвърляне от гледна точка на опазването на видовете. Според нас е, няма проблем, но просто трябва да се разбере по-добре какво точно се има предвид в текста на това изменение. Ще помоля колегите ми да е, предоставят предоставят по здълбочена информация сега на някои от зададените в дебата въпроси. Аз ще отбележа само, че сме отворени да продължаваме да работим с, с докладчика, да за да си изясним а, нещата а, по предложенията за измененията в а, вашите във вашият доклад, но очевидно като цяло ние не виждаме никакви проблеми с тези изменения. Благодаря. Може би аз ще поясня нещо под въпроса по точка трета за допълнителното натоварване на рибарите. Мисля, че трет, член трети не е добре а, формулиран, защото никога не сме искали да натоварваме рибарите. Това е, е преценка, която ще се е, е направи и комисията ще приеме съответния делегиран акт, а не рибарите ще трябва да преценяват дали даден е, вид риба има шансове да оцелее или не. Просто текста не е формулиран добре, е необходимо очевидно да се изясни. Друго, което смятам е, е източник на е, неяснота и объркване, са е тези допълнителни квоти. Ако един рибар сега трябва да извади на сушата това, което преди е можело да изхвърли в морето, включително екземпляри, които са под минималния размер, за да продължи да работи, ще трябва да му се увеличи съответно квотата. Това не е допълнително количество риба. Ние не искаме да увеличим а, общият улов от определен запас. Напротив, да го намалим. А искаме това, което а, иначе би се изхвърлило да се прибави към а, квотата за изкарване на суша. Това ще има два резултата. Първо ще накара а, рибара да избягва улова на дребна риба, защото това ще увеличи общият му обем. Той няма право да, изва, да изкарва на сушата такава риба. И така ще има а, общо намаляване на, и, а, на улова и за това не говорим изобщо за увеличение на а, квотите и за експлоатацията на рибния запас, а напротив за не, намаляването на а, експлоатацията. Тук има връзка с а, друга въпрос, а именно за минималния размер за изваждане на суша. Това, което правим чрез нашето предложение е да направим транспониране на съществуващите минимални размери за изваждане на суша спрямо а, раз, размерите на рибата, които са посочени за целите на опазването на вида. А, не се прави ревизиране, защото ако сега трябва да изваждаме на сушата екземпляри, които са по-малки от референтния размер с цел опазване на вида, но не можем да а, ги а, използваме. Това е един прак. Ние не искаме да създаваме от една страна нов пазар за по-дребната риба, от друга страна пък не искаме да се изхвърля нещо, което е абсолютно годно за консумация. Тоест това е един въпрос, който очевидно ще трябва да се доработи. За 20 член, защо имаме гъвкавост в първата година и после намаляваме процента на 10. да има някаква гъвкавост. Това е много полезно за рибаря. Примерно той може да види, че му се изчерпа квотата и може да а, почне да ползва част от квотата си до година или пък ако види, че не я използва, да си прехвърли, да си я остави за после. Трябва обаче внимателно да се процедира, когато имаме такива възможности за гъвкаво, защото е възможно ако квотата в дадена година е доста голяма. И след това научните съвети са в посока на, на значително съкрещаване. Ако може предварително да се направят разчетите а, за напред, това може да затрудни а, стопанската дейност за следващата година. Тоест, е, искаме, ако има такова прехвърляне, да тази стойност да бъде е, така в границата на здравия разум, т.е. да може да има гъвкавост, но пък да не създава е, проблеми. Е, защо го правим с различни проценти от начало, е, нали, 20, после 15, после 10%? Ами защото въвеждаме нов режим за рибарите. Те трябва да свикнат да управляват е, възложените им квоти, без да имат възможност да изхвърлят улов. Тоест трябва да преценят как да оптимизират улова си в един район с смесени запаси. И това е труден въпрос, нещо, което се учи с практиката. И бихме искали в началото да им дадем малко по-голяма възможност да на, за действие, за маневриране в началото, докато се учат и напипват нещата. Но не бихме искали тази гъвкавост, както казах, да е твърде голяма, за да не се получат после затруднения. А, трябва да се обърнем към Международния съвет за проучване на морето, ИСЕС, а, за да ни ориентира какви нива би трябвало да въведем, въведем за да имаме а, една устойчивост на плановете за управление. Не е просто автоматично да ги сваляме на 10%. Сега искам да се върна към предния въпрос за увеличението евентуално на квотите за компенсация – дадахме си сметка, в, че сред това са данни, които разполагаме и евентуално ще сме готови за приемането на средата на 2013. Айсис трябва да ни каже какво трябва да заложим, така че да не увеличаваме процента на експлуатация на рибните запаси, а напротив да го намаляваме и но там да направим квотите, т.е. не на базата на запасите от зрели екземпляри, защото те правилно могат да кажат, че данните се базират на риба, която е на възраст 2-3 години и е извадена на сушата, а по-скоро да ни кажат най-низките нива. най-низките нива за ОДУ за целия рибен запас. Защото а, те ще трябва да обсъждат една по-ниска стойност. Мисля, че всички са съгласни, че когато въведеме тази забрана за изхвърлянето, все още ще има а, някакви остатъчни количества, които ще се изхвърлят, но се надяваме, че те ще бъдат много по-низки и това е важно, за да може да направят разчетите за обемите, с които ще разполагат рибарите. Целта за увеличението на ДО не е да затрудним рибарите, защото се окаже, че това е трудно и, им се, и те изчерпват квотата си към юни месец. Това ще а, е, бъде спънка за реализацията на цялата концепция. Мисля, че трябва да подхождаме е, рационално, така че това да е от полза и за рибарите, и за всички. Благодаря. Госпожа Ловин. Искам да Искам да задам един въпрос за квотите отново. Дали предвиждате една особена квота за изхвърления улов или обща квота? И на второ място, комисията взела ли е предвид пробите, които са правени в Шотландия за намаляване от 38% на 0,2% и всъщност рибарите избягват този нежелан улов? Предвиждате ли увеличение на квотите на базата на съществуващите ставки за изхвърлен улов или пък ще предвидите нови допълнителни квоти за изхвърлен улов, като се има предвид това, че възможностите, рибарите могат да избегнат възможността да има такъв нежелан улов. Комисията има думата. Да, много внимателно обсъждаме и е, това, което из... се прави като изпитание в е, Шотландия. Мерките се оказват резултатни. <clears throat> Проследяват се прилагането на забраната за изхвърлянето. Разбира се, тези риболовци получиха допълнителна квота и обемите бяха по-низки от очаквания изхвърлен улов. Целта е да се ограничи експлоатацията. Те увеличиха обемите на разтоварения Ов и всъщност постигнаха това, което целяхме. Що се отнася до увеличение на квотите за скагерат, трябва да видим какви са действителните обеми на изхвърления улов и как можем да постигнем това без да се увеличават тези обеми на изхвърления улов. Тоест, изхвърлят се екземпляри с по-малки размери. Искаме да прехвърлим това към разтоварената риба, без да увеличаваме общия допустим улов. Разбира се, рибарите могат да избягват улова на по-дребни екземпляри – и това е един стимул за тях, защото те оптимизират стоиността на разтоварения улов. И в крайна сметка всички биха спечелили, ако механизма сработи. Разбира се, има затруднения. Ще трупаме опит. Е, трябва да има известна гъвкавост, е, да има определени изключения за някои видове, ако решим, че резултата не може да бъде постигнат и в няко, при някои видове може да се увеличи смъртността. А, всичко това ще зависи от конкретните данни и ще вземем съответните решения. Господин Кун, искате ли думата? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на комисията за приноса по моя проекто доклад и измененията към него. Аз самият е, получих потвърдение за едно нещо, а именно крайно време е да се промени политиката по отношение на изхвърления нежелан улов. Дали е 20, 30 или 40 процента, от е, средния лов, който се изхвърля. Е, трябва да имаме надлежна система е, със съответните задължения за разтоварване на улова, като се отчитат и процентите на изхвърлен улов. Това, което се предлага от комисията е подобрение на нещата, особено като имаме предвид това, което се прави пробно в Шотландия. Има какво да подобрим. И ако открием доброто решение, тогава бихме могли да докажем какви са предимствата с оглед на статистиката. И това, което бъде направено с Кагерак, може да бъде мултиплицирано и другаде. В това нямам никакви съмнения. Но ако всичко бъде разтоварвано и след това въведем някакви квоти за изхвърляне, риба, която не може да бъде пускана на пазара, може да бъде оползотворена за фураж или за производство на рибно масло или нещо друго. Трябва да сме много внимателни. По въпроса за двустранните преговори между ЕСЕ и Норвегия – Механизмът за контрол а, предполага и известна липса на доверие. Норвежките риболовци не желаят да има камери за наблюдение на техните риболовни кораби. И в момента това изискване се прилага само доброволно. Трябва допълнително да обмислим всичко това, след като ще въвеждаме квоти. Моя коментар по този въпрос е следния. Нужно е да има риболовни приспособления, които ни гарантират целеви подбор на размера на рибите, които искаме да хващаме. 30 см, например, за треската. Ако решим тази риба да бъде разтоварена, моя опит сочи, че риба с този размер трудно може да бъде продадена на висока цена. Но следва да имаме предвид екологичните съображения. Този вид риба е безценна. Риболовците трябва за нас да са партньори. И когато говорим за прехвърляне на определени правомощия на комисията чрез делегирани актове, би трябвало да имаме един списък, в който да се казва дали дънните риби или други видове риби трябва да се урежат с делегирани актове. И ако това е, стане така, би трябвало подхода ни да е целесъобразен. Дали ще определим определените видове изрично е друг въпрос, но все пак трябва да имаме един списък с такива видове, за да можем да гарантираме устойчиво управление на рибното стопанство. Стремежът ни е да работим в партньорство с компетентните органи, с самите рибари. Необходимо е да бъдат подписани съответните споразумения. Добре, минаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 6. Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Маврици. Извинете. Извинявайте. По предходната точка. Искам да ви кажа, че крайният срок за внасяне на изменение е 9 януари до обяд. Предвидено е януари месец да се гласува и в комисията този проект доклад. Така, потвърждавам ви на 9 януари. Може би в документите, които имате, ще видите 3 януари, но в действителност датата е 9 януари. Преминаваме към точка 6, докладът на господин Санчес Преседо. Така че а, сега докладчикът ще ни представи проекта доклада. Имате думата, господин Санчес. Благодаря, господин председател. Аз вече ви споделих моята позиция по отношение на това споразумение и протокола между Европейския съюз и Република Маврици. Обясних ви, че а, отношенията в областта на риболова започнаха през 1989 година. Те бяха непрекъснати. Така се стигна до подписването на протокол 2003-2007 година, но след това протоколът не беше подновен. В момента се стигна до а, преговори по ново споразумение и февруари месец този протокол беше подписан от комисията. Новите условия, предвидени в а, споразумението, е финансова компенсация от 660 000 евро с референтен тонаж от 5500 тона на година. Това количество е по-малко от предвиденото първоначално 6500 тона. Възможностите за риболов са 42 кораба с мрежа за улов на рибатон и 45 кораба с парагади. Възможностите могат да бъдат преразглеждани с оглед увеличаването или намаляването на тези възможности за улов, което естествено ще окаже влияние върху финансовото участие. Счита се, че това споразумение ще бъде в полза на отраслите, както в Република Маврици, така и в Европейския съюз. Това не означава, че задължително ще се увеличи броят на европейските кораби в териториални води на Република Маврици, просто ще доведе до по-добро разпределение на а, дейността на тези кораби. А, 12 000 работни места се създават в сферата на рибарството в Маврици, което е 2% от заетостта в национален план. 15% е общата стойност на износа от рибарство на рибни, преработени рибни продукти в Маврици. В докладът има и някои подробности, свързани с евентуално временно преустановяване на протокола, както и на плащането на финансовото участие в някои случаи, сред които и случаи при а, потъпкване на основните права на човека. Това е споразумение, рибарството като цяло в Маврици а, няма голям дял в националния брутен вътрешен продукт. Ако трябва да кажа малко повече данни за Маврици, 15 000 долара е доходът а, на глава от населението. Има стратегически документ на страната, който е одобрен както от Република Мавриция, така и от Европейската комисия за периода 2008-2013 година. Предвидени са е помощ от страна на Съюза и за покриване на непредвидени нужди, не само за покриване, не само за макроекономическа подкрепа и подкрепа в секторните политики. Бе обяснено, че тъй като става въпрос за мигриращи видове рибатон, може да съществува противоречия между местните интереси и интересите на нашите рибари, така че има клауза, която фиксира разстояние от 15 000 мили за 15 мили, извинете, за осъществяване на такава дейност от страна на европейските рибари. Обясних също така, че получих оплакване от местни организации, от маврици, тъй като а, те се оплакват а, не от съдържанието на споразумението, а от процеса на водене на преговори, тъй като не са били осъществени допитвания с тях, с заинтересованите страни и не е имало достатъчна а, прозрачност. Аз зададах въпрос на комисията, но все още не съм получил отговор. При всички случаи смятам, че трябва да се засили участието на Европейския парламент и нивата на прозрачност при воденето на подобни преговори. Така че в, накрая аз давам моето положително становище. Смятам, че а, парламента трябва да бъде информиран по време на всички етапи на процеса. Всички имате текста на моя доклад, така че се надявам да чуя мнението на останалите членове на парламента. Благодаря господин Преседо, госпожа Ловин. Uh, Благодаря ви много. Благодаря на докладчика. Удовлетворено съм от това, че докладчика спомена същите съображения, които и аз имах предвид по отношение на заинтересованите страни в Маврици, процеса на консултации, наличието на информация за въпросното споразумение. Аз споделям неговата загриженост, това, което каза господин Санчес Преседо за гмуркачите, за това, което са казали местните е, рибари, сдруженията на рибарите. И бих искала да чуя от комисията какво е тяхното мнение по този проблем, как биха го избегнали в бъдеще. Защото това е сериозен въпрос, свързан с доверието в Европейския съюз. Когато ние водим преговори, непрекъснато твърдим, че сме най-добрите, че най-устойчив риболов осигуряваме и така се аргументираме за да бъдат подписвани подобни споразумения и когато има отрицателни нагласи към нас, е, резултатите не биха били добри. Ние непрекъснато говорим в тази комисия за проблемите на Европейския съюз, тъй като ние прекаляваме с стремежа към устойчивост и всъщност губим конкурентоспособност е, в сравнение с е, други е, търговски флотили, които не се отнасят сериозно към устойчивостта. Но ако искаме да ни възприемат като стожери на устойчивостта, то тогава би трябвало да направим необходимото гражданското общество да участва в преговорите по споразуменията. Още един въпрос, който повдигнах и миналия път и сега ще го повторя, защото е важно. В споразумението с Мадагаскар има една квота за кулите – там също имаме доста страничен улов и според мен трябва да предвидим такава клауза и в това споразумение, защото вече не говорим за страничен улов, а за нещо, което е обект на търговска експлоатация. Ще ми се да попитам комисията отново за клаузата за поверителност. Като че ли това е един нов елемент в споразуменията за рибарство? Бих искала да чуя едно обяснение за причините, поради които такава клауза се включва. Някой друг иска ли да се изкаже? Комисията. Благодаря ви. Добър ден. Благодаря, господин председателю. Най-напред позволете да благодаря изключително много на докладчика за този проект доклад. По наше мнение, почти всички становища, които комисията е изразявала до сега, са отразени в доклада. Това е радостно. И споразумението е един положителен елемент в този регион, където имаме цяла мрежа от споразумения. Той е част и от нашия регионален подход, както знаете. Той се представлява от Комисията за рибата Тон в Индийския океан. Определено бихме искали да внесем повече яснота по точките, които бяха повдигнати за повече прозрачност. Няма никакво съмнение, че винаги можем да усъвършенстваме работата си в това отношение, но като имаме предвид процеса на преговори и преди това работата ни с компетентните органи там, сме настоявали винаги за максимална прозрачност – и сме работили заедно с властите в Маврици да откликнем на всички а, тежнения. отлична работа бе свършена. Имахме оценител, когато се правеше предварителната оценка и този оценител бе представен на профсъюза на риболовците а, имаше преговори с тях. Ние настоявахме за това а, пред Министерството на рибното стопанство в Маврици и трябва да ви кажа, че и промишлеността там и а, Министерството нямаха какво да крият. Опитваха се да има обмен с всички заинтересовани лице и в крайна сметка, когато бе подписан, подготвено споразумението с подкрепата на делегацията в Маврици, винаги сме организирали пресконференции за представяне на споразумението. Освен това присъствахме на регионална конференция, струва ми се през май 2012 година – там бе споменат именно този регионален подход към Индийския океан и ние обърнахме особено а, внимание а, на споразумението и се възползвахме от всички възможности, които изникнаха, за да представяме информация в най-голям размер на всички заинтересовани. Това е нещо, което можем да правим и в бъдеще и ще настояваме пред всички партньори да работим в тази посока, което е жизнено важно. Що се отнася до кулите, вероятно всички тук присъстващи знаят, че този въпрос възникна за първи път а, след а, подписването на споразумението през май а, с Мадагаскар, така че не бе възможно а, по време на преговорите да включим тази тема, но няма никакво съмнение, че имаме въпроса предвид и при следващите споразумения ще обмислим как да отразим и тази тема, така както го направихме по отношение на Мадагаскар и Мозамбик. Yes, we, we have been... Постарали сме се да отговаряме на въпросите на почитаемите депутати за прозрачността. Вчера всъщност дойдохме от генерална дирекция по морските въпроси и сега ми позволете още веднъж да кажа, че, че това споразумение е полезно за Маврицей на фона на положението в региона оказваме подкрепа на подобни държави в региона, защото знаем, че те се нуждаят от подкрепа, за да изграждат капацитет и за да могат да а, правят необходимото за устойчиво развитие на определени видове. Това е не само част от нашите усилия за подобни споразумения, но въобще и за регионалния ни подход в района. Докладчикът. Да, благодаря. Искам да благодаря на комисията а, за разясненията, които направи, както и да благодаря на госпожа Ловин, която настоя за разясняване на определени въпроси, като участието на заинтересованите страни и други. Европейският съюз има интерес от дългосрочни отношения и такива дългосрочни и устойчиви отношения са възможни единствено и само ако се спазват принципите на прозрачността и на консултациите. Така че смятам, че всички засегнати и заинтересовани страни трябва да имат възможността да се запознаят с взетите решения и да дадат своята оценка дали тези решения отговарят на техните интереси или не. Така че поради тази причина зададохме въпроса на комисията. Европейският съюз ще обръща сериозно внимание на, тази тема. Естествено, ние не искаме по никакъв начин да налагаме контрол. Единственото, което искаме е процесите на вземане на решения във връзка с поразумение с Европейският съюз да бъдат осъществявани с прилагането на еднакви гаранции за всички. По отношение на акулите, Очевидно е, че липсата на такива предвиждания е, е очевидна, но в основният регламент трябва да бъде разрешен този въпрос, защото това е въпрос, който трябва да бъде следван и трябва да бъде включван в такива споразумения. Такъв улов се осъществява в зоната. И накрая, също важен въпрос – основното е да има един ефективен контрол за спазването на споразуменията. Като в същото време естествено се съхранява и поверителността, спазва се, гарантира се поверителността на фирмените данни. Това са двете страни на монетата, но естествено трябва да съществува контрол от публична гледна точка, като не трябва да изискваме информация, която е изключително поверителна. Благодаря господин Санчес, преседо каза председателят. Искам да ви кажа, че изменения ще се внасят до 3 януари. 3 януари. И след като приключихме с тази точка, приключихме въобще с дневния ред. Утре продължаваме в 9 часа сутринта. Така че, моля ви, носете си картите за гласувани и не се забавяйте и знаете, че залата ще бъде различна, не днешната. Благодаря на всички, на преводачите и до утре.